когато искаме тя да бъде устойчива и а, да бъде постоянна, означава, че всички тези мерки трябва да бъдат спазени. Благодаря. благодаря, господин Шулт. А сега а, от името на Роу Дартмут.